Good afternoon, ladies and gentlemen. Allow me to... Добър ден, дами и господа. Позволете да открия заседанието на комисията Реджи днес след обед с мълцина от вас, но надяваме се междувременно да дойдат и други и виждам, че има господа, защото в началото ще да кажа само уважаеми дами, но виждам, че идват и мъже. Ще започнем с приемане на дневния ред. Имате ли някакви бележки по дневния ред днес, господа? Тогава проекто дневния ред за нещо задание е прият. Следващата точка са съобщения на председателя. Няколко съобщения имам за вас днес – Да ви информирам първо, че заедно с господин Ван Нистерой и, господин, и госпожа Вестфал на 8 и 9 юни присъствах на неофициално е, заседание на министрите, които отговарят за политиката на сближаване в Валета, организирано в Малтийското председателство на съвета. Темата на дискусията беше по-ефективно да се обяснява на гражданите философията и постиженията на е, политиката на сближаване. Всъщност, е, можахме и да чуем е, позицията на държавите членки относно бъдещата кохезионна политика. И трябва да ви кажа, че всички държави членки подкрепят бъдещото развитие на кохезионната политика, като първо. И второ, е, мненията са разделени на две. Едните подкрепят е, бъдещата гъвкавост на тази политика, за да може да се реагира на е, явяващите се ежедневно нови проблеми в Съюза, като например миграция, кризата с беженците и други. Имаше обаче и други държави членки, които предпочитат държ... кохезионната политика да се остане такава, каквато е в момента. Другото предизвикателство пред държавите членки беше евентуалното възможното диференциация, различия между държавите членки и диференциация между държавите, отделните държави, по отношение на одитите, възможностите е, да се доближава тази политика до гражданите. Различни бяха мненията, имаше най-различни мнения, но отново беше, че имаме нужда от тази политика и регионите имат нужда от нея. Разбираме трудностите пред Европейския съюз, но трябва да положим допълнителни усилия за да може резултатите от политиката на сближаване да се доближат до гражданите, да им обясняваме какво се постига е, чрез е, тази политика и нейното приложение на практика. Това са основните послания от заседанието в Малта. Нашата презентация беше веднага след е, изказването на комисаря Крецо. Представихме позицията на Реджи която е представена в нашия доклад за градивните елементи на бъдещето на кохезионната политика, така че ние бяхме добре подготвени. Наистина някои делегации, и делегации държавите членки бяха впечатлени от нашия интерес и ангажираността, която ние проявихме, показахме. Имам предвид парламента. Второто ми съобщение е свързано с извънредното заседание на председателския съвет. Това беше така един ден извън работното време. Срещнахме се извън Брюксел в една прекрасен замък. За съжаление нямахме време да се порадваме на природата, защото отделихме повече време на дискусии. Две бяха темите на това извънредно заседание. Първата беше Брексит. Господин Берние ни запозна с, с подготовката за преговорите, които днес започнаха, както вероятно знаете. Всички председатели на комисии, отговориха, коментираха неговата е, презентация. Ние е, сме наясно с позицията на Съюза, а именно, че преговорите ще се проведат в две фази, на два етапа, но настояваме е, всяка комисия да намери своето място и роля поради е, различните политики, за които отговаряме, да всеки от нас да си свърши работата по време на преговорите. Във всички случаи господин Берние е, с подкрепата на господин Верховстат от, е, и на господин Таяни настояват е, те преговорите да започнат с е, права на гражданите, т.е. европейски, граждани на Европейския съюз, които живеят в Обединеното кралство и обратното, граждани на Великобритания, които е, живеят и работят в страни членки на ЕС. Това, беше, това ще е първата тема за преговори. Втората ще бъде по финансовите е, договорки, финансови, уреждане на финансовите сметки. Тук ще се, е, тези преговори по тази тема ще са много трудни, но без е, заключение по тези две теми няма да може да, да, да, се, да продължат преговори по останалите теми. Това е позицията на господин Берние и тя има пълната подкрепа на господин Верховщад. Втората тема се отнасяше до е, сътрудничество между комисиите по законодателни и незаконодателни досиета. Това е, означава кои, как, кои са е, е, отговорните комисии, това, което наричаме конфликт на правомощия, е приложение на правило 55 и 54 Нашата комисия се намира така в златната среда между тези две е, области. Има комисии, в които има толкова много е, сблъсъци конфликтни интереси с други е, комисии. При нас е, темите не са толкова много, конфликтни теми не са толкова много. Аз е, изразих, е, представих позицията ни в комисията Реджи че ние ще следваме линията на правомощията си, но сме готови на сътрудничество с другите комисии, ако това ще допринесе за по-добро изпълнение на доклада. Споменах някои успешни примери на сътрудничество с Комисията по бюджета, с доклада на господин Новаков и Комисията АВКО по е, бъдещия доклад за развитие на градските райони и така нататък. Та, това бяха двете теми, които обсъдихме на това заседание. Деня приключи с вечеря, на която говори господин Таяни. Той е, отбеляза значението на това да се съобщава е, нашите политики по-ефективно, да се представят по-прегледно е, и ясно на гражданите и е, е, също така е, говори за е, различните мероприятия, с които ще се влежа 60 годишнето от Съюза. Това бяха съобщенията ми за миналото. Сега с поглед напред предстои ни много така пълна програма този месец. 26 и 27 е, юни делегация от комисията ще посети е, седмия форум на кохезионна политика, организиран от комисията заедно с господин Ван Нистерой, госпожа Крел и госпожа и още една колега ще говоря, ще вода е, един от панелите за дискусия. След това ще имаме извънредно заседание до обяд на 29 юни е, отново по съвместно изслушване с е, Котия и Комитета на регионите за програмата за градските райони. Секретарията ще ви разпрати програмата дневния ред е, в близките дни. И на 12-13 юли е следващото ни редовно заседание, на което ще проведем обмен на мнение с е, следващото е, естонско председателство на съвета, както и с е, комисаря Верстагер за неодаващите промени в правилата за държавни, държавни помощи. И двама, всъщност двама комисаря ще присъстват. и е, бъдещето на кохезионната политика. Нашата работа в е, контекста на кохезионната политика. Ще спра до тук със съобщенията, е, защото програмата ни е доста така пълна. Сега да продължим с деловата си работа. Това е семинар, организиран от отдела по политики за кохезионна политика и изменения в климата, политики на сближаване и изменения на климата. По молба на Реджи, целта е да се види е, до каква степен кохезионната политика допринася за изменението в климата и борбата с изменението в климата. Е, целта е да се е, изготви доклад по собствена инициатива по ролите на районите и градовете в изпълнение на е, Парижското е, споразумение по изменението в климата. Госпожа Валина е докладчица по този доклад. Имате пред себе си програмата е, градския елемент, градски райони е засегнат доста е, така силно и е, ще е, говорим за това какъв, е, как, какво могат да постигнат регионите, териториалните е, ние момент. Ще започна като дам думата на господин Мартин Несбит, който е, е директор на в Института по екологична политика. Той ще говори за е, кохезионната политика и споразуменията и целите на спораз... Парижското споразумение. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за тази възможност е, да изслушате моя доклад, както и ви благодаря за това, че днес ще го представя пред вас. Накратко ще обясня какво съдържа доклада. Е, раздал съм копия и те са в началото на залата. Това, което направихме е да видим какво се е случило при предишната МФР от 2007 до 2013, какво са постигнали оперативните програми по тази МФР след това искахме да видим как може климатичните изменения да влязат в настоящия програмен период 14-17 и имайки предвид полуките, които сме извлекли от този опит, както и от а, евентуалните последствия от Парижкото споразумение. Излагаме някои мисли за това как изглеждат нещата след 2020 година, т.е. следващата финансова перспектива и ще кажа какви са нашите заключения също така. Няколко общи думи. Едва ли ще се изненадате. Както знаете, има доста международни ангажименти, които са поети по климатичните изменения. Рамковата програма за климатичните изменения, протокола от Киото и Парижкото споразумение. Целите по Парижкото споразумение е да се ограничи глобалното затопляне под 2, 2 градуса 1,5 градуса да бъде тя, което са нивата от преди индустриалната революция, както градовете и регионалните и общински власти са приканени да засилят своите програми в тази посока. Имаме рамка, климатичния енергиен пакет 2020 година, както и целите, които се обсъждат по-настоящем. 40% ограничение на емисиите на парникови газове от нивата 1990 година, дял на възобновимите енергийни източници, подобряване на енергийната ефективност. Те са амбициозни, имайки предвид обичайния път, по който работим, което има своите последствия за заключенията, които извличаме за пътя напред. И също така, много е важно да се действа в градските зони и за смягчаване на последствията от климатичните изменения, както и адаптиране. Бих добавил, че това не изключва, разбира се, е, селската среда, селските райони. Ще говоря и за това малко по-късно. И така, какъв е опита от политиката по сближаване 2007-2013 година? Климатичните дейности за много управляващи органи беше нова сфера на инвестиции, особено, що се отнася до енергийната ефективност. Това означаваше, че тези управляващи органи трябваше много да научат. Установихме също така, че подходът към мониторинга не е достатъчно структуриран и при входящите усилия и при резултатите. Всеки залага свои цели и намира начин да установи колко разходва за климатичните изменения. Разходната ефективност също така не винаги беше приоритет за управляващите органи, например проектите за енергийна ефективност показват много големи суми, които са отпускани за обществени сгради. Що се отнася общо до енергийната ефективност, ясно е, че финансовата криза от 2008 година е създала проблеми в програмите на държавите членки, е довела до съсредоточаване на разходите, както и възможност за енергийна ефективност. Някои от случаите регионите са използвали системи за безвъзмезна помощ. В някои това е подходящо, особено там, където енергийната ефективност се е съсредоточила върху по-бедни или подобни домакинства. Има и субсидирани заеми за енергийна ефективност, които биха повишили и дейността която проистича от тези фондове. Има и опит с финансови инструменти, като например експерименти с използването на Джесика, що се отнася. But, uh, as I mentioned earlier, there was a lack of a clear... Както споменах по-рано обаче, е, няма обща структура и затова беше трудно да се види общото въздействие на климатичните изменения в периода 2007-2013 година. Сега продължаваме към периода 2014-2020 година. Както виждате, поне 20% от бюджета на Съюза трябваше да отиде за адаптиране към климатичните изменения, смягчаването им. Що се отнася до Фонда за регионално развитие и Фонда за сближаване, е, като че ли наистина има едно сцепление и по-голяма точност при индикаторите за постигнатите резултати. Продължава обаче да е трудно да се уточни точното ниво на участието на този фонд към постигането на целите на Съюза, защото понякога говорят за спестявания управляващите органи и не е ясно с какво ги сравняват, е, т.е. каква е референтната стойност що се отнася до процеса за определяне на разходните приоритети. Бяха въведени различни споразумения, като например партньорски споразумения, условности или условия екс-анте, както и тематични цели. Две от тях бяха много пряко свързани с климатичните изменения. Четвърта цел, тематична цел, ниско въглеродна економика и тематична цел 5 климатична гъвкавост и устойчивост и различни мерки под нея. Тематична цел 6 трябва да спомена също. Тя е доста по-широка категория за опазване на, кол... на околната среда, но там също има доста разходи, свързани с климатичните изменения. Трябва да кажа, че добавих този слайд към презентацията, която ви е раздадена, така че следващия слайд няма да го видите, но е важно да се каже как разходите се проследяват в кохезионната политика. Като цяло комисията използва една версия на подхода на ОИСР за климатичните разходи, когато говорим за развойна помощ при тях. И Климатът е основна цел. 100% от разходите отиват за това там. Там, където климата е една от големите цели, 40% за постигането на 20% цел отиват в тази посока, що се отнася до кохезионната политика, фонда за регионално развитие и фонда за сближаване. Това е най-развития механизъм от методологията за проследяване на Европейската комисия за климатичните изменения. Не става дума за постигане на тематичните цели тук, става дума за това да се разработят 123 кода и всеки един от тях има конкретна записана към него количествена цел. Тези кодекси са изброени в първо приложение на доклада. Инвестиции, примерно, в възобновими енергийни източници с 100%, вело, алеи, следващите като значимост, след това енергийна ефективност в големи сгради. Разходите за пристанища, морски пристанища, ще допринесат също за опазване на питейната вода. След това за всеки код а, а, има постигната цел и тя вече е отразена в оперативната програма. За нас това е най-точният начин, който се използва от Европейската комисия а, за отразяване в бюджета. Има някои слабости. Един код за една инвестиция упростява инвестицията, но в крайна сметка има и административна цена цялата тази процедура и трябва да е по-точна, отколкото не. Moving on to the next slide. Uh, this just um, very briefly uh, outlines the share of support towards climate action under all of the uh, Структурните инвестиционните фондове за всяка една държава членка. Това включва разходите за социалните фондове, за риболовния фонд и други. Виждате Полша. За съжаление, аз не мога да прочета слайда си. Аз съм го правил, но не го чета. Виждам, че в Австрия е по-високо нивото тези цифри не трябва да се разглеждат като абсолютни стойности. Резултата за Австрия е много по-сложен, защото те имат високи разходи за отношение, по отношение на селските райони. Имаме известна, известен скептицизъм по отношение на това как комисията го отразява. След това приноса към отделните тематични цели. Основната инвестиция а, извинете, основния принос към постигането на отделните цели, виждате четвърта, пета и шеста дадени в зелено, Става дума и за цели за смягчаване на кли... последиците от климатичните изменения. Имаме също и принос към целта устойчивост и непроменливост, които отново идват от Фонда за регионално развитие и Фонда за сближаване. Има също така голям принос от инвестициите по тематична цел 6. Това е по общата екологична цел. Продължавам нататък. Резюме на общите суми. Тази информация идва от документи на Европейската комисия, средносрочния преглед на МФР през 2016 година. Виждате, че регионалния фонд е, почти постига целта 20%, Фонда за сближаване дава голям принос. Е, много от разходите там са насочени към околната среда, така че това не е изненадващо и малък принос от социалния фонд. Най-вероятно знаете, че политиката за сближаване има много по-силно градско измерение – както и териториалното сътрудничество е подчертано. Съществува синергия между действията в сферата на климата и градските райони. Ще се говори а, за това от ораторите след мен, но искам само да спомена енергийната ефективност, а, интелигентно управление на енергията, възобновими енергийни източници трябва да се споменат тук – развитие на нисковъглеродни стратегии за всички видове територии, особено, що се отнася до мултимодалната градска мобилност, която трябва да бъде устойчива, тъй като искаме да съживим, да обновим, особено бивши индустриални зони. Преминаваме към прогнозата след 2020 година. Парижкото споразумение подчертава нуждата да се постигнат целите а, е, за смягчаване на климатичните последици, но изисква също така и все по-амбициозни действия в средносрочен и дългосрочен план. Това, което може да кажем, е, че са нужни политики и инвестиции, които да почиват върху декарбонизация. Това означава че дори ако не е нужно веднага да се предприемат някакви действия за постигане на целите 2013 година, може би е необходимо все пак това да се направи, за да тръгне Европа по правилния път, за да се стигне до декарбонизирана енергийна система за 2040-2050 година. Още нещо, което казваме тук е, тъй като нулевите емисии а, най-вероятно ще са задължителни, за да се постигнат от тези цели от 3% или 1,5%. Това означава, че ще има едно съсредоточаване върху земеползването. Смятам, че основният фокус ще бъде при селските райони, но ще бъде важно също така и за фонда за сближаване, фонда за развитие на селските райони и макар, че се отнася най-вече за селските райони, ще е важен и за градските и аз бих споменал потреблението на храни, управлението на отпадъци, както и въпросите свързани с урбанизацията. В доклада казваме, че политиката за новаторство и градското измерение, измерение са изключително богата почва за свръзки и за постигане на високи резултати. Двете широки изисквания за по-нататъчното развитие на включването на въпросите на климата във всички други документи е, може да бъде постигнато след 2020 година, ако е по-ефективно, по-фокусирано върху целите и като се види какви ще бъдат последствията от ангажиментите ни поети по Парижкото споразумение. И сега нашите заключения накрая. На първо място, макар че включването на климата навсякъде във всички документи в МФР е от 2014 до 2020 година е стъпка напред, смятаме, че са необходими допълнителни промени – и по-специално трябва да има ясна връзка между приноса на програмите за сближаване и целите, които държавите членки, пък и целият Европейски съюз като цяло са приели. И това води до по-голяма стандартизация на а, процеса на въздействие върху климата и и ясна референтна линия, по която се мери. Имайки предвид бюджета на комисията, който се фокусира върху резултатите, комисията, представяйки своето предложение за следващата финансова перспектива, трябва да каже какво очаква като принос за постигане на целите от страна на разходите, т.е. какви разходи за да се постигнат целите. Сега лесно е това да се каже, чисто количествено, що се отнася до смягчаване на последиците. И що се отнася до емисиите, но е много по-предизвикателно, ако говорим за различните промени, устойчивост на климата и така нататък. И накрая, както казах и по-рано, Парижкото споразумение според нас изисква от нас да преследваме още сега дългосрочните цели за декарбонизация – това означава, че не трябва да има инвестиции в високо въглеродни активи. И това пък означава, че механизми като партньорски споразумения и условности от екс-антетип трябва да бъдат укрепени в бъдещи периоди. Благодаря ви, госпожо председател. Това е представенето. Thank you. Thank you very much. Благодаря. Ще продължим сега с презентацията на господин Рафаел Туц, а именно връзката между целите за устойчиво развитие, градското развитие и Парижкото споразумение. Господин Туц е, работи в Агенцията за средата към ОНЕ. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че поканихте тук представител на ОНЕ да бъдат тук с вас и председателката вече обясни а, поста ми. В следващите 10 минути ще говоря за връзката между споразумението от Париж, новата, новият план за развитие на градовете и целите за устойчиво развитие. Нещо, което беше одобрено от Обединените нации миналата година. Ще представя връзката и накрая ще дам няколко заключения. И така, трите основни проекта за, градските, за действията в градските райони са от ключово значение. Ако разгледате дневния ред за устойчивото развитие, половината от целите са много важни за местните правителства. Дори повечето всъщност не могат да бъдат приети без пълната подкрепа на тези правителства от 169 цели за устойчиво развитие, 92 говорят за градско развитие. А в а, градското развитие от 22 такива референции а, говорят за същите а, климатични изменения. Тоест, а, това е голям напредък, като си им предвид, че в предишните подобни споразумения Климата беше споменат само веднъж, т.е. връзката е много подсилена тук. Ролята на градовете, особено при климатичните споразумения, е много, много по-голям от 2007 година насам. Особено в Парижкото споразумение, където се говори за градските власти, които са специфични заинтересовани страни, докато преди се говореше само за гражданско общество. И се говори също и за призоваване към подсилване на усилията и създаване на нова платформа между градовете. Няколко примера. Това са примери, които повлияха особено а, при борбата с климатичните изменения, например транспорта в градовете. Това е от ключово значение за а, постигане на напредък. Това е цел 11.2, където се говори за устойчиви градски системи за всички също има голям акцент върху ресурсно ефективна транспортна система. Знаете, че през изминалите години много градове в целия свят вече предприеха действия с голямо прилагане на целите за намаляване на емисиите въглероден диоксид и парникови газове. Такъв е случая с Осло. Но не само. Такъв е случая, примерно, и в Индонезия. Ние работим съвместно с тях по един проект на Девко и подкрепяме град Богор за развиване на една бърза система за транспорта, за намаляване на задръстванията, също така и на емисиите. Същото може да бъде казано и за строителството, изградния сектор. Там също има значителен напредък. Както виждате, в целите за устойчиво развитие има две цели за сградите и устойчивостта им, а именно 11.2 и 11.c. Разбира се, Практиките продължават и в Южното и в Северното полукълбо, и а, в обществените, и в частните инициативи. Виждате Копенхаген тук, виждате също и Париж, където сградите а, стават все по-зелени и се стремят да намалят емисиите. Както казах вече, това се случва и в Южното полукълбо. Ние също така подкрепяме и африканските сгради за системата за оценка, за рейтинг на зелените сгради. Това е начин всъщност да се насърчат резултатите за зелени сгради. И а, това е един подход отдолу нагоре към по-стриктно законодателство за енергийната ефективност. Това са два сектори, но ние можем да говорим и за много други. Ще се опитам да дам по един пример навсякъде. Такъв е случая с Хамбург. Имаше референдум, където се говореше, където хората всъщност поискаха контрол от общината на енергийните доставки в града и съответно се наблегна много на ВЕИ. Това е област, в която местните власти по принцип нямат кой знае какъв контрол. Такъв е и случай с управлението на отпадъците. Тук мога да дам примера с Финландия – където се генерира енергия и се намаляват емисиите едновременно с това. Емисиите, идващи от а, а, площадки за и сметища. Разбира се, намаляването на емисиите може да бъде дори още по-ефективно и устойчиво, ако секторите биват разглеждани в връзка. А, такъв е случая с Стокхолм, където има един нов, е, а, една нова област а, в бивша индустриална зона, където отпадъците от а, сметищата биват изгарени. и Всъщност се произвежда голямо количество енергия, много рентабилен процес. Има големи ползи, като се комбинират различните сектори. Също адаптирането, няма да говоря надълго, но все пак това е много важна, важен начин на работа. В тези цели за устойчиво развитие има само една цел, която говори за 2020, не за 2030. И има една, която насърчава гражданите да адаптират политиките, за да се а, увеличи устойчивостта. То, такъв е случай, примерно, с Холандия при създаването на по-широки корита за реките за случаите на наводнения. Разбира се, нещата са различни. В различните страни такъв е и случая с Тихоокеанската област. Ние подкрепяме един остров, Хонияра, който работи тук по различни планове за устойчивост към климатични изменения. И а, идеята е да се защитят устойчивите места, хората и а, съответни цели сектори. Какви са заключенията? Първото, което можем да кажем е, че тези три графици всъщност са взаимно свързани. Доброто урбанизиране е добро за устойчивото развитие и за климата. Това е важно заключение, което си извлякохме през миналите години, т.е. Имаме нужда от едни компактни и добре интегрирани градове. Това е добре и за, от економическа гледна точка, и за климата. И а, мисля, че само така можем да допринесем за останалите ни планове. Второ, ако искаме наистина да бъдем ефективни, трябва да гарантираме хоризонтална интеграция, т.е. да се а, премахнат тези а, ограничения на административните а, лимити, а също така и а, също да имаме един подход градове и региони, а не само ограничен градски подход. Третото заключение, може би измежду най-важните, е, че вертикалната интеграция е предварително условие за различните действия по борба с климатичните изменения, вертикалната интеграция означава една двупосочна улица, т.е. от национално към местно, от високото към ниското, да се даде всъщност нужната рамка, за да се гарантира а, успеха на градовете, но също така от местното към националното, защото местните действия трябва да бъдат измеряеми, докладвани и а, да могат да се измерят като, като резултат. И накрая а, има една глобална конференция на кметовете за е, различни действия, свързани с борба с климата и енергията. А, както знаете, това е дейност на а, европейските кметове, на Европейската конференция на кметовете и също а, подобна асоциация в световен план. Вече над 7000 градове, представящи милиони хора, всъщност участват в тази конференция и те работят по темата за адаптирането и за намаляването на климатичните изменения. И се надяваме да постигнем още по-добри, по-задълбочени и по-широки климатични действия. Благодаря. Благодаря, казва председателката. А сега стигаме до презентацията на госпожа Казмерчак, ако правилно произнасям името. Говорим за градското адаптиране към климатичните изменения. Госпожа Александра Казмирчик е а, менеджер проекти към Европейската агенция за околната среда, отдел адаптация с климатичните изменения. Добър ден, благодаря ви, госпожо председател, за умните ви думи и благодаря ви за усилието, което положихте да произнесете коректно името ми. Никак не е лесно. В тази кратка презентация искам да е, обхвана въздействието върху, на климата върху е, Европа е, в момента и как това се отразява на градовете е, на континента. След това накратко ще се спра върху е, състоянието на адаптиране на тези градове към климатичните изменения и ще споделя информация на агенцията е, в тази връзка и ще е, приключа с новите предизвикателства при адаптирането към измененията. Колкото до въздействието на промените в климата, те са, усещаме ги и те са много. По различен начин се отразяват тези промени в различните райони. Например, на юг, в континентална Европа, е, риск е, от горещи е, вълни, суши, горски пожари е много по-голям, както сочат на последните бедствия в Португалия. На север се очаква, промените се отразяват в вид наводнения и обилни валежи всичко, тези промени имат местно въздействие, така че трябва местни познания, за да се адаптираме към промените в климата. Но има големи е, райони, които имат общи, които усещат, които са обект на сходни е, промени, така че тези е, градове и райони могат да обединят усилията си в борбата с за промените в климата. Е, защо ефекта в градовете се усеща по-сериозно? Първи по-голямата концентрация на хора, на е, имущество, е, загубите и щетите са по-големи, но и самите, самата, затворните обеми го водят за увеличаване температурите, много, които са много по-големи. Водите не могат да проникват така лесно, обаче, както в селските райони, да причиняват наводнения, така че това е плюс. Някои факти. Горещата вълна през 2003 година, август, причини 70 000 допълнителни, беше причина за 70 смъртни случаи в цяла Европа, в 16 европейските страни, като повечето жертви бяха в градски райони. Другото беше едно, едно внезапно наводнение в Копенхаген, е, за 3 часа паднаха 15 см е, дъжд и разбира се, около 800 милиона бяха щетите, които причини е, това наводнение. Това са така типа явления и, и бедствия, които може да очакваме, които в момента преживяваме, които може да очакваме в бъдеще, което означава, че градовете трябва да се адаптират към това и тази работа не търпи отлагане. Това означава, отново казвам, градове, че трябва да се а, нагодят към тези промени. Как може да стане това? В а, доклад за адаптиране на градовете от 2012 година се правят няколко типа. Първо, инфраструктурата, която зелената инфраструктура, която означава решения, свързани с зелен пояс и водни пространства, които намаляват температурите и мекия подход, който е законодателен, т.е актове, е, действия, които е, засилват за осъдмянето на хората към проблемите и ги учат как да се справят с тях. Колкото до е, адаптиране към изменението в климата в Европа, Европейската стратегия за адаптиране бе изработена от Европейската комисия 2013 година. Тя почива върху три цели. Първо, да насърчава действията на държавите членки. Вчера, второ, по-добро вземане на решение и трето, адаптиране в ключови отрасли. Колкото Колкото до насърчаване действия на държавите членки, в момента 23 от 28-те държави членки вече са приели национални стратегии за адаптиране към климатичните изменения. Колкото до отделни действия на градовете, както преждеговорившите споменаха, конвента на кметовете през 2016 година прие една такава инициатива и е, през 15-17 година тази инициатива се разрасна и стана глобална. Както първия оратор каза, 20% от е, финансирането в ЕС е запазено за борба с климатичните изменения, но другата цел, две от стратегията, да се е, вземат информирани е, решения, разбира се, това е свързано с финансиране на научно-изследователски развойна дейност в рамките на Хоризонт 2020. По втората цел за по-добро вземане на решение, по-информирано вземане на решение, тук нашата агенция се намесва с ред доклади, които изготвя по градски въпроси, качество на живот, устойчивост, и въздействие на изменението на климата върху е, е, слабите места на е, обществото и градовете. Една от службите на агенцията заедно с генерална дирекция Клима поддържа една онлайн платформа, озаглавена платформа за да подпомагане стратегиите и политиките за адаптиране Конкретно по градските въпроси, е, тя съдържа различни, е цитира отделни е, случаи на адаптации към, адаптация към промените в климата и описват се случаи на, на конкретни, конкретни мерки взети в това отношение. В е, един доклад, е, който бе публикуван миналата година, анализираме е, напредък от 2012 година, когато беше публикуван първия доклад за адаптиране. Основните изводи са, че адаптирането е започнало в европейските градове. То е в ход, но е предимно на фаза планиране и изпълнението на тези действия ще се забелязва само в няколко е, европейски е, градове. Е, там, където се прилагат тази стратегия, това се прави с по така меки решения, по нескъпо поструващи. Повече ударение се поставя върху зелената инфраструктура, например, и намаляване въздействието на климата чрез е, увеличаване на залесените райони и водните площи е, е, малко от плановете гледат на адаптирането малко по-дългосрочен план и се опитват да променят политиката, управлението и физическата структура на, на градовете, за да се нагодят към променящия се климат. Тези две карти е, в ляво, лявата показва е, броя подписали е, към броя кметове, които са подписали инициативата от 2015 година 148 града са се е, ангажирали с е, тези стратегии тогава и за да видите какво е, е, как са се развили нещата от юни до сега, 700 местни органи са подписали тази, този документ и над 900 местни общини в, целите, във всички европейски региони е, също, както виждате, е, темповете, с които се ангажират и включват градовете, се ускоряват. Е, градовете участие в глобални инициативи. От края е, втората карта е от 15 година, но показва какви са големите регионални различия, там където е, са съсредоточени повечето инициативи. Само няколко града са наистина активни в участието в тези инициативи, като например Барселона и Париж как, как изглежда адаптирането на градовете? Това е, е снимка от е, Копенхаген след е, бедственото наводнение 2011 година, така наречения Cloudburst, когато се изсипва неимоверно количество дъжд. Използва се заедна зелена инфраструктура, за да се намали е, необходимостта от е, е, отвеждане на водите. Е, Както казах, зелената инфраструктура е бил подхода, който е, е подхода, който е избран там. Е, това дава възможност водите да, да се оттичат, но също така е, създава и много възможности за, за отдих на хората. Е, всичко това изисква много ресурси. В случая с Копенхаген е, е, милиард и половина евро са били ангажирани за това. Друг доклад на агенцията разглежда, например, въпроса с финансирането. Тук се цитират случаи с 11 града в цяла Европа, които могат да послучат за вдъхновение и пример. Основните послания са, че е, може би ще е трудно градовете да намерят финансиране за мерки по адаптирането. Но е, дори когато има такова финансиране от Европейската инвестиционна банка, е, градовете нямат е, капацитет да заявят, да поискат тези средства, да намерят ресурс, административния капацитет, за да получат тези средства. Друго заключение. Интегрираното адаптиране към климата чрез, ще доведе до економии и освен това решенията за адаптиране, които е, водят до различни ползи, като например е, зелена инфраструктура, е, е, които получ... подобряват и качеството на живот, например, също увеличават шанса от намиране на, на средства. Шанса за намиране на средства. Е, е, какви са ключовите предизвикателства в момента, е, а именно е, да се хвърли мост между тези водещи градове и тези, които сега започват адаптирането? Това става чрез обмен на информация, на знания, чрез проекти Интерек, за които ще чуем след малко, и чрез различни форми на финансиране и подпомагане на градовете в търсенето им и достъпа им до финансиране. Е, всичко това, е, целта на всичко това е да се е, борят градовете с крайностите в температурите и в новите климатични условия една рамка, помощна рамка, от Евро... като се започне от европейско нище до местно равнище, е, също е нещо много важно. Е, нещо друго. Адаптирането не е само екологичен проблем, напротив, то е по-скоро социален проблем. Да се поддържа едно добро, един добър стандарт и качество на живота в европейските градове и защитата на тези градове от е, въздействието на климата негативното въздействие на климата. И накрая, градовете се нуждаят от насоки за това как да, да се адаптират. Това може да стане чрез съответния портал, Climate Adapt портал, но това е само един източник на информация, но наистина по този въпрос трябва много да се работи в Европа. това е от мен за сега. Благодаря. Благодаря. Продължаваме с представенията. Служа Брезник е следващия оратор от Виена. Интерект Централна Европа. Представянето е свързано с това, как трансграничното сътрудничество спомага на градовете да се справят с климатичните изменения. Заповядайте. Благодаря ви, дами и господа, госпожо председател. Благодаря ви, че ми давате тази възможност да ви представя централноевропейските градове и как те се справят климатичните изменения. Използват се транснационални програми, за да се намерят подходящите решения. Представенето ми днес ще бъде разделено на две части. Първо ще ви разкажа как програмите за международно сътрудничество са вписани в структурните фондове и след това ще ви дам примери 4 от 27 проекта за това как градовете се справят климатичните изменения бе ни обърнато внимание да се съсредоточим върху малки и средно големи градове. Мисля, че е, такива са и примерите ми. И слушах представенията от предишните колеги и смятам, че представенето ми се свързва с някои от е, заключенията, кое, които бяха подадени по-рано. Най-вероятно сте запознати с тази графика, тя е на Европейската комисия. Тя показва как изглежда финансовата рамка. Виждате, 3% от финансирането отиват в Интерек. Става дума за бюджета на политиката за сближаване. Оттам международните програми получават 20%, 2 милиарда. 15 програми се възползват от тях. Това са тези 15 програми Централна Европа, програмата, която аз управлявам в моя управляващ орган, е точно в средата червената голяма картинка. Международните програми могат да изглеждат ефикасни програми, за да предизвикат промяна на по-широки територии. Те се прилагат по места всяка програма може да избере максимум 4 тематични цели, които бяха споменати от господин Незбит. Централна Европа реши да избере като един от приоритети си тематична цел 4 – нисковъглеродна економика и 6 други програми го направиха, така че те са маркирани с червена рамка – това показва, че това е много важно в Централна и Източна Европа. Какво може да бъде направено с тези транснационални програми, тъй като нямаме толкова много средства, както виждате? Това, което правим, всъщност е да разработваме стратегии, планове за действие, пилотни действия. Опитваме се да бъдем инкубатори и след това да привлечем по-големи инвестиции. Даваме обучение, разработваме инструменти и даваме също така достъп до финансиране на различни нива на управление. Преминавам към програмата Интерект Централна Европа. Ето ви основните цифри в а, имате ги на хартия, няма да навлизам в подробности. Имаме 9 участващи държави членки, 150 милиона граждани са включени, 250 милиона евро за 7 години. По-важното от тези цифри всъщност е, че в двата кръга за проекти около 70% от средствата вече са освоени и от тези 900 партньори, които финансираме, 200 са градове. Така че тази цифра е много по-голяма, отколкото постигнахме периода 2007-2013. Това, което трябва да се каже, е, че в двата кръга набирания на проекти събрахме, т.е. разпределихме 30% за климатични изменения, така че те могат да бъдат наблюдавани, както каза господин Несбит, по тези кодове, за които той говори и така е по-лесно да се види какъв е приноса на тези програми към климатичните изменения. Няма да навлизам в повече подробности тук, но тук също се забелязва, че имаме не само ниско въглеродната економика като приоритет, но както бе казано и по-рано, околната среда, тематична цел 6. Тя е важна за нас за финансиране на проекти за климатични изменения. Нека да се съсредоточим върху два важни елемента, които може би са причината, поради които толкова много градове искат финансиране. Централна Европа е много полицентрична. Имаме е, десетки, стотици малки общини, много малки градове, средно големи градове. Ако сега включим и Харватия, тя е в програмата ни също, имаме седем столици. Така че това е, е нашата целева група. Тя ни дава възможност да работим и по функционални градски зони, ако те са съчетани с селски изостанали т.е. не се въздейства само върху града, но и селските райони наоколо. Още един аспект, който е много важен, е адаптационния капацитет на източноевропейските градове. Тук на картата съвсем ясно виждате къде сме разположени. Става дума за много голямо различие, що се отнася до конкурентоспособността. Виждате го в цветове, виждате как изглеждат градовете, които са били преди зад желязната завеса, както и структурното въздействие, което оказва това върху регионите. Ако не забравяме предишната картина и погледнем следващата, виждате каква е уязвимостта в тези региони. Това означава, че тези райони имат ниска адаптивна способност и трудно ще се приспособят и развият програми при бедствия. Не могат да инвестират за адаптиране към климатичните изменения и тяхното въздействие. Както бе споменато от госпожа Кузмичук, в този регион има липса на вода, от друга страна има крайни температури и риск от наводнения. Можем да приемем, че конкурентоспособността и нивото на БВП са пряко свързани с това колко адаптивен е един град и колко уязвим е той а, към климатичните изменения. Градовете обаче не могат да чакат. Те работят активно в а, Централна Европа, тъй като кметовете не могат да чакат. Трябва да работят. И тук а, виждате нещата най-добре. Тук е показано че градовете използват нашата програма, тъй като прагът за финансиране, прагът за участие е много нисък. Може да има обмен на ноу-хау, на най-добри практики. Това е едно изображение на периода 2007-2013 година. Виждате връзките. 270 партньори, 26 проекта, и те са само за климатичните изменения. Не става дума за транспорт или за новаторство, не, само за климатичните изменения. Ние смятаме, че ако ви покажем изображение на сегашните проекти, ще да изглеждат нещата още по-гъсто дори. Има е някои триъгълници, където има по-тясно сътрудничество и виждате, че има райони, които са извън програмната зона. Преминавам към примерите с проекти. Първият проект са проекти свързани с адаптация. Чухме за тези острови на затоплянето в градовете, или топлинни острови, както ги наричаме. Градовете работят заедно, за да видят какво могат да направят с тези така наречени острови, как да се подобрят условията на живота по този проект и моя град Виена участва. Можете в брошурите пред себе си да прочетете действията. Виждате, че част от тях са пряко свързани с предложеното от преждеговорившия, като евентуални дейности, какви дейности да се предприемат. По-важното тук също така е, че се виждат хоризонтално сътрудничество, т.е. как работят градовете заедно в функционални градски зони. Виждате също и вертикално сътрудничество, т.е. и регионално и местно ниво на управление работят заедно. Вижда се и между или интердисциплинарно сътрудничество. Т.е. работи с хора от околната среда, с а, университети, с архитекти и така нататък. Всичко това е възможно в тези програми за сътрудничество. Следващия проект е свързан с смягчаване на последствията. Друга целева група е малки общини, които не притежават нито ноу-хау, нито капацитет да правят проекти за енергийно планиране и за енергийна ефективност. 34 града си сътрудничиха по този проект. Той се нарича Менерджи планове за действие в сферата на енергетиката. Създадаха си и агенции по енергетика. Тези общини нямаше иначе как да си набавят познания, ако го нямаше този проект. Виждате бюджета. 1,1 милиона за 34 града. Големите резултати по нашите проекти обаче с след края на проекта. Тоест този проект може да задейства подготовката на 170 милиона евро инвестиции за изолация, фотоволтаици, слънчеви панели, биомаса и така нататък. 21 от тези общини по-късно се присъединиха към инициативата а, на конвента на кметовете. Следващия проект отново е свързан за смягчаване на последиците, нови стандарти за енергийна ефективност в обществени сгради. Тук също градовете, общините работиха заедно и дори изградиха седем демонстрационни сгради. Но всъщност се занимават повече с новоизградени сгради, а не съществуващи отдавна. Разработили са една оценка за устойчивостта на съвременните сгради, заедно с Генерална дирекция околна среда. Има много ясни монитори, които спокойно могат да се изтеглят и може лесно да се прецени каква е енергийната ефективност. Нашите проекти както виждате, имат много добро географско разпределение на изток и на запад и на юг и на север, особено за да включваме онези райони, които са най-уязвими и нямат достъп до познание и ноу-хау. За това как да се действа. Последния проект, за който ще говоря и след това приключвам, е отново свързан с смекчаване на последиците. Не става дума за нови сгради, а за стари сгради какво да се прави в е, е, интелигентното управление на енергията. Това е много модерна тема. Тя е много важна за много от градовете. Оставила съм също така материали отвън. Можете да видите подробности, може да влезете на нашия вебсайт. За онези, които са от Централна Европа, искам да ви кажа, че започваме сега с трети кръг проекти на 21-22 септември. Ще имаме също така и конференция в Берлин, така че ще е добре, ако може да се обърнете към заинтересовани региони в вашите страни. Ако някой от тях иска да участва, ако имате време, с удоволствие ще се видя с вас. Благодаря. Thank you, thank you very much for the... Благодаря за презентацията. Благодаря, дами и господа. А сега ще дам думата на представителите на Европейската комисия за реакции и предложения. Първо, госпожица Гергана Миладинова, която е ръководител на екип. А, Центъра за устойчиво интелигентно развитие от Генерална дирекция регионална и градска политика. Благодаря. Госпожо председател, благодаря и на вашата комисия в парламента за организацията на този семинар. Моята задача днес е много лесна. Имахме толкова хубави презентации, които чухме тук Наистина е интересно да видим как нови области, свързани с климата, които преди са били доста маргинални, сега стават централни. И сме постигнали въпросните цели 20%. Но а, основното за намаляването на въглерода е 50%. Това е всъщност основният ангажимент. И нещо важно, кое, което имаме нужда е, разбира се, парите, финансовите ресурси, но също и условността, откъдето идва и мотивацията за промяна, а също и управлението на политиките. Имаме много добри а, примери с Интеррек, както а, техническа подкрепа, така и изграждане на капацитет. А, така че смятам, че много може да се постигне още в насоката на борбата с климатичните изменения. Има много хоризонтални изисквания по много проекти сме го виждали вече, например транспортната инфраструктура, виждате там как се адаптира транспорта към климатичните изменения. Има много положителни истории, примери и това са истории, които ще продължават, те са текущи. Нещо друго важно, друг важен елемент тук градовете. Знаете, критериите за тях 5% и сега държавите се ангажираха за 8%, т.е. това е огромен брой градове, които се ангажираха. и тези, от тези 15 милиарда, 40% ще отидат за намаляване на въглерода, ните емисии от градовете. И следващия приоритет е защитата на околната среда. Това също е от ключово, измере, из, ключово значение, за истинската цел в нашата политика. Това, което беше споменато съвсем накратко, беше аспекта свързан с иновациите. Искам само да а, кажа, че а, интелигентната специализация, свързана с индустрията, с научно-развойната дейност, това са основни елементи за съсредоточаване на бъдещите средства. Те са важни за защита на климата и са от ключово значение за бъдещето. Имаме нужда от системни иновации, когато говорим за климата. И смятам, че точно там ще дойдат бъдещите стъпки при а, насърчаването на индустрията. а също и оттам ще дойде и връзката с другите развития в други области. Така че можем да говорим още много за постиженията. Има много предизвикателства. Едно от предизвикателствата, което беше споменато, е свързано с по-добрата методология при резултатите. Разбира се, това си е предизвикателство само по себе си. Това е огромна задача, но разбира се, Отбелязваме си този аспект на докладването. Също по градското развитие имаше много а, неща казани в презентациите в това отношение. Комисията работи много активно с други институции, както и с държави членки, с градове, за, относно планът за градското развитие в Европа има много елементи, които вече са развити тук. Климати... Адаптирането към климатичните изменения е едно. Също енергийния преход е друго партньорско развитие. И ще има също и други иновативни действия, които ще засягат и, измен... и адаптирането към климата. Има много, много развитие в това отношение. В заключение, нека да спомена две важни неща. Първо, да се средочим върху иновациите в градовете, но също така и по-доброто използване на финансовите инструменти, да използваме по-добре средствата. и нещо друго, очевидно, но все пак, като чухме всички тези добри примери, не смятам, че трябва да се средочим и върху комуникацията, защото знам, че повечето от вас го правят, но все пак това е важно за гражданите, да знаят те, че това се случва тук, на място в Европейския съюз и трябва да наблегнем на това и за напред. Благодаря. Thank you. Thank you. Благодаря. А сега а, със следващия ни оратор Клаус Кондра, който е а, от Генерална дирекция за борбата с климата. Добър ден! Благодаря за поканата, благодаря и на нашите оратори и гости за презентациите. Много интересни презентации. Те ми напомниха за стратегията Европа 2020. Разбира се, вече мина доста време, но тогава имаше три основни елемента устойчивото развитие и адаптиране към климата. И Спомняте си, имаше все пак някои тези моменти не бяха приоритет в тогавашната стратегия. Но после дойде и споразумението от Париж, което наблегна повече на а, тази адаптация. Така че изведнъж се промени а, пейзажа, така да се каже. И ако разгледаме тези заключителни забележки за период 2014-2020, ще видите, че наистина има напредък в борбата с климатичните изменения, че те, че те се финансират и от различните европейски фондове. Това е много добра основа за бъдещи действия. И ако Европа иска да поведе в световен план в тази област, смятам, че надам трябва да вървим. Когато говорим за градове, наистина те са най-близкият елемент до гражданите. И а, точно там може да се приложат на практика действията за борба с климата. Така че, като казвам градове, а, говоря за големи, за малки, за. А, смятам, че точно там трябва да се инвестира в борбата с климатичните изменения в Европа. Нека в заключение да кажа, и няколко думи за Европейската стратегия от 2013. Сега този, тази стратегия е в период на оценка. Ще има след това консултации с заинтересованите страни, които ще бъдат проведени от октомври тази година за няколко месеца. Разбира се, ще се опитаме да включим максимално голям брой партньори в тези консултации и да имаме резултати следващата година. Благодаря. Колеги, сега имате думата. Заповядайте. Окей, okay, Дам Родригес. Госпожа Родригес. По-скоро един не, не размисъл. Искам да благодаря на всички участници. Аз съм португалка. Сега това не е, може би, ден на радост, за, когато говорим за климатичните промени, особено за нашата страна. Има голямо небрежие, като че ли в това отношение. Бих желала да има много повече ангажираност от страна на местните власти, защото като че ли липсва кораж, политически кораж на местните власти, за да се прокарват законите по тези теми. Така че има много неща, които биха могли да бъдат избегнати и да се избегнат и смъртни случаи. Имам нужда да а, говорим, да не говорим за крайно отдалечени райони. А, имаме също, примерно, а, Функал. А, видяхте какво стана през 2016 и как огънят го унищожи. А, това е елемент, който доведе до същинска катастрофа. Ще има със сигурност. Ще получим, може би, отговор тук от Рафаел или от Александър от Обединените нации, но така или иначе, във вашият ангажимент, смятате ли да се приложат тези закони от гражданите? Знаем, че местните власти като че ли нямат тази смелост и а, нямат смелостта да а, изправят на съд отговорните граждани. Ако гражданите не спазват закона, те трябва да бъдат изправени пред съд от местните власти. Не знам дали има такива практики. Трябва да има много повече информираност на самите граждани. Също искам да попитам какво е посланието, което можем да изпратим тук от парламента, за да се зачита закон от местните власти, както и от гражданите. И също искам да знам дали има някакви дейности, предвидени вече за крайно отдалечените райони, като си им предвид природните бедствия, които върлуват там. Благодаря сега госпожа Вана. Uh, Благодаря госпожо председател. Благодаря ви. Благодаря и на гостите за презентациите им колегите, които, колегите, как говори преди мен, каза, че това е много решаваща, важна тема и е, ние сме готови да водим такъв обмен на мисли по тази тема. Ще бъда много кратка, защото времето не стига. Обща цел ни е да подобрим ефекта от кохезионната политика, за да се постигнат целите. Очевидно, проучването на господин, което представи господин Незбит, дава да се разбере, че 20% за разходи за климата е, вероятно няма да се постигне до края на този период въпреки добрата воля на органите, които отговарят за това. Друг проблем е липсата на ясна обща структура, е, няма и ясна е, така, методология за проследяване е, и това е, са много конкретни предложения за подобряване е, на методологията за проследяване или интегрирания подход между е, програмирането е, по различните планове. Е, въпросът ми към е, ораторите е, е много ясен и кратък. Смятате ли, че най най-простото решение е за засилване на темата за климата, т.е. тя да, да има място във всички политики, да се замени политически ангажимент с е, правно задължаващи изисквания и цели. И ако е така, дали на европейско или национално равнище трябва да става това. И смятате ли, че е добре да се е, въведе нещо като списък за вредните за околната среда разходи в е, е, е, по различните фондове. И въпросът ми е към е, е, град Виена. Програмата за градовете е много важна тема в нашата комисия. Ще ми се да чуя малко повече за това какво предлагате вие, как да се реформира, как да се засили градската програма, за да се хвърли мост, между да се скасира дистанцията между водещите градове, като Виена, например, и тези градове, които все още нямат планиране за, по отношение адаптирането към измененията в климата. Благодаря. Госпожа Демато, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Имам три въпроса. Първият е свързан с земеползването. На мен ми се струва, че за гражданите може би изглеждаме биполярни, защото от една страна говорим за смягчаване при използването на терените, от друга страна Европейската комисия поддържа политики е, за биогоривата, които отнемат земя от земеделието. И затова искам да попитам как най-добре можем да се справим в нашата политика по сближаване в този сектор. Още един въпрос задам. Какво ще случи в бъдеще с синергията между FC и ЕСИФ? Знаем много добре, че FC финансира, подкрепя изкопаемите. Какво ще стане с тези 2%? Ще бъдат ли, 20%? Ще бъдат ли те докоснати или променени? И след това към Европейската комисия какво мислите за създаването на фонд тип американските? Тоест, в който идват средства от онези фирми, които замърсяват. Смятате ли, че научните изследвания трябва да върват в посоката а, спомагане на биоразнообразието във всеки един регион, навсякъде, във всяка една европейска страна от тези 27 има такива проблеми с възстановяването на терени, които са замърсени от индустрия, която е, е замърсяваща, но не само такава индустрия и други. Спикър, мисис Благодаря, госпожа Крел. Благодаря, госпожа председател. Извинявам се, че малко късно дойдох, се включих. Може би вече е, моят въпрос се получи отговора си, но е, все пак ще го задам. Е, Неудобно бяхме с делегация на Азорските острови. Там една група от кметове е, е, казаха, че е, няма смисъл, може би, е, да се задействат тези 20% за борба с изменение на климата и е, специално на е, Зорските острови е, се правят, се санират къщи, които, което е безмислено, тъй като там няма минусови температури. И въпросът ми е до каква степен е това коректно всъщност, бюргамастера поне го казано, каква е вашата преценка? Първо, тук дали се отчита мнението на, на общините в държавите членки, държавите членки и второ смят до каква степен има гъвкаво с тези 20% за, за опазване на климата смекчаване на, на промените в климата са част от това, но каква е вашата оценка? Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Валина, нашата нашия докладчик по ролята на европейските региони и градове при е, изпълнение на споразумението КОП-21 от Париж. Е, госпожа Валина, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на експертите за интересните е, им е, презентации. Ние всички е, чухме, че става дума за проблеми, които са трансгранични. И е ясно, че трябва да се ангажираме и да продължим да, сме, да се ангажираме с борбата срещу измененията в климата. Освен това, като представители на градовете, ние трябва да направим нещо, защото градовете става е, гражданите, гражданите се повече стревожат от това. Така че предвид е, оттеглянето на САЩ от паричното споразумение, е, неудачното решение на президента Трамп, който всъщност подкопава и разрушава едно международно споразумение, което е резултат от години упорит труд, а, мисля, че с оглед на всичко това, ако сме свидетели на по-нататъчно оттегляне от а, споразумението, как трябва да действаме? Трябва да останем, да бъдем твърди и да, да изпълняваме ангажиментите, които сме поели. Ето защо и изготвяме този доклад, защото той се опитва да обобщи и да анализира насоките от европейски и международни споразумения, които се отразяват върху живота на градовете и гражданите и ролята, която те могат да играят в борбата с изменение на климата. Те се опитва, в доклада се опитваме да, да, така, да, да дадем насоченост, да определим начин на управление, да видим какви ресурси има налични. Разбира се, това е работа на експертите, но искаме да въвлечем и самите граждани, защото хората има какво да кажат, когато става дума за техния начин на живот, тяхното качество на живот, как да се организират градовете, градовете им, транспорта, е, какъв въздух искат да, да дишат в градовете е, и е, други. И това са въпроси, които засягат всички нас ежедневно глобалното затопляне, разбира се, се отразява на всички и може би трябва да има начин по който да си върнем доверието на гражданите. Е, чрез този процес на, на участие, но и чрез е, е, гражданското общество, което може да ни каже, е, да сподели с нас опита си и да ни е, дадат идеи и предложения. Мисля, че това е най-добрият начин да се е, предаде максимална тежест на доклада на текста, е, тъй като е, ако наистина по него има е, всеобщо съгласие и за да, това ще ни помогне да предадем посланието към хората за значимостта на всичко, което правим. Отново благодаря на всички експерти за това, че бяха с нас днес след обед. И наистина съм благодарна за това, което всъщност ние казахте. Е, това ще помогне и за изготвяне, редактиране на доклада ни. Благодаря, председателката. Въпроси? Кой ще започне? Заповядайте. Благодаря, благодаря и е, за интересните е, въпроси, които бяха поставени. Понякога въпросите са доста е, трудни. Аз съм първият, който ще отговаря, така че мога да си подбера най-лесните и ще оставя за колегите е, по-трудните. Госпожа Родригес попита за договора на кметовете, е, конвента на кметовете, дали те могат да доведат до по-добро изпълнение на място на решенията. Е, боя се, че аз не зная достатъчно е, така, фон, нямам достатъчно фонна информация за тази ужасна трагедия в Португалия. Единственото, което мога да направя е да, да кажа, че съм наистина потресен и да изража съчувствие. Този конвент на кметовете включва най-ентусиазираните, най-така ангажираните кметове, които искат сътрудничайки си да увеличат ефекта от действията си това ще помогне да се прилага по-добре законодателството. Макар, че има, може би по-скоро на регионално национално равнище трябва да е ударението върху законодателната дейност, отколкото на, на местно, но Госпожа е, Вана е, спомена за липсата на обща структура и е, необходимостта от по-добра метод на проследяване. Е, и попита дали е, политически ангажимент с тези 20% да се замени с е, е задължителен е, ангажимент от 20%. Е, Предизвикателството на тези 20% е, че те се отнасят до европейския бюджет като цяло. Е, е, там може да се е, посегне към отделните фондове, да се ползва след отделните фондове, без да се договаря кой колко е допринесъл. Е, всъщност е, можем да кажем как, какво искаме да се е, покрие, какъв разход от кой фонд, от, от кой фонд, от кой е, част на, е, коя част на европейския бюджет е, ще се покрие. Е, и мисля, че е, въвеждането на стриктни изисквания по отделни програми е рисковано, тъй като ще натовари административно процеса на разходи допълнително. И всъщност ние имаме интерес да се освоят тези средства за климата. Мисля, че идеята за е, инвестиции в летище или в, е, в, в е, даден магистрала е действително полезен за, по отношение на климата. Този въпрос трябва да се постави пред комисията. Но наистина така виждам резон в това да се изготви негативен списък на инвестиции. Тоест в какво не трябва да се инвестира в проекти, които вредят на климата. Е, колкото до ЕФСИ, е, да, би трябвало да има повече гъвкавост. Е, колкото до суперфонда и опита с суперфонда в САЩ, в известен смисъл механизми като разпродажбите на търг на, на квоти по емисията за търговия с е, схемата за търговия с емисии, мисля, че е, е, целта е да се постигне цена, която ще генерира средства, които са ни нужни. Но законодателите трябва много внимателно да огледат видовете проекти, които могат да бъдат финансирани от постъпленията от схемата за търговия с емисии. Например, някой енергийна ефективност от електростанции на, на, на въглен твърдо гориво не се е, финансират е, по линия на тази схема. Е, Ангажименти за борба с измената в климата. Е, примери е, с градове и щати в е, САЩ, е, които продължават да се ангажират с е, работа по смягчаване на климата, въпреки е, позицията на, на, на президента Трамп. Това е нещо, което е окоръжаващо и мисля, че процеса на политически ангажимент на местно равнище някакси подсилва международното е, двете действия им придава повече тежест. В е, Обединеното кралство сегашната администрация, например, не е толкова ангажирана с е, смягчаване на ефектите от климата, как е, сравнение с предишната. Но регионалните, градски е, общини, е, те продължават ефективна работа на съответното равнище по смягчаване на ефектите от климата въпреки е, така насъщеността на правителството. Само да допълня е, току-що изказването на колегата. Е, този конвент на кметовете не е ангажиращ е, пакт. Е, той е доброволно подписан документ от хора, които желаят да водят в е, това отношение. Той не може да се прилага е, е, задължително. Е, ние се натъкваме на това, че градското законодателство е, в много случаи е, се е, характеризира с повторяемост, с дублиране и е, много често това прави текстовете трудно четими, както и трудно приложими. Когато говорим за вертикална интеграция, не трябва да спираме между, от регионалното местно градско равнище, но трябва да слезем на местно равнище, е, защото е, там отчетността трябва да е много добра, за да може цялата система да е, сработи. Как да за свържем водещите или да намалим дистанция между водещите градове и изоставащите. Е, може първо чрез е, демонстриране, показване на е, рентабилността, ползата от това, защото много от действията имат скрити ползи за частния и публичен сектор. Това трябва да се покаже ясно на тези, които на изоставащите. Второ, за съжаление, това, което е, задейства обикновено някакви мерки, са бедствията. Когато нещата не функционират добре, се задействат е, някакви мерки, които е, са твърде закъснели. И накрая, разбира се, гласа на гражданите. Те могат да е, мобилизират да, да, е, е, местните правителства, които не си вършат работата по е, климатични действия нормално. Благодаря. Да продължим. Ще продължа от казаното от преждеговорившите. отговор на госпожа Родригес. Да, конвента на кметовете наистина е договорен. Когато обаче кметовете се ангажират, те се ангажират за оценка на риска и уязвимостта върху която изграждат своите адаптационни стратегии. Така че този ангажимент насърчава всъщност признаването на случващото се и въздействието върху климата и кое от въздействията ще окаже най-голямо въздействие върху качеството на живота и кое е най-спешно за решаване. Така че това може да е един инструмент за предприемане на действие. В отговор на въпроса за преодоляване на пропаста, смятам, че обменът на знания между различните програми и инициативи, като например побратимяването, по-развити, не толкова развити, е добра идея. Там има обмен на опит. Това е успешна стратегия. В отговор на госпожа Валина за ролята на гражданското общество. Да, наистина, изключително важно е гражданското общество при адаптирането. Познанието на местните граждани може дори да замени познанията за въздействието на климата. Има и създаване, съвместно създаване на знания между научна изследователска дейност и други, защото това е много силен инструмент за създаване на успешни действия по адаптиране. Една от трите теми на Отворения европейски ден на конференцията за адаптиране, та една от тези теми е съвместно създаване, където се подчертава ролята на гражданското общество. Госпожо Брезник, имаше въпрос към вас. Да, сега трябва да отговоря на трудните въпроси. Смятам, че получихме различни въпроси за избягване на отрицателното въздействие тези програми и въобще в кохезионните фондове. Много може да се направи в процеса на програмиране. Програмите за сътрудничество е, по-лесно се пишат, тъй като там няма много средства – и ние не изграждаме пътища, ние не финансираме големи инфраструктурни проекти, така че, за да избегнем отрицателното въздействие, т.е. да избегнем официал... отрицателното въздействие, е много по-лесно за нас. По-лесно е да се намери баланс и това е един от ключовете. Т.е. може да кажем, че не финансираме биогорива или проекти или действия с отрицателно въздействие, винаги е възможно и сега се справяме в този програмен период по-добре, отколкото в предишния. Това, което може да се забележи в предишния период и в този период, е участието. Участието може да се повиши. Трябва да се обърнем към повече заинтересовани страни, за да видим какви са техните потребности, какви са предизвикателствата при тях – можем да дадем на гражданите глас. В различните държави членки нещата изглеждат различно, когато говорим за участието в програмирането, дали е възможно или не. Принципът на партньорство, който е записан в регламента и при изготвянето на програмите, според мен беше добър ход – така могат да се отворят програмите и повече заинтересовани страни да участват в този процес. Смятам, че е важно всичко това, особено като погледнем географското разделяне. Погледнем примерите, водещите са големите градове в по-богатите държави. За да можем обаче да имаме по-голямо въздействие, трябва да включим и регионите, които не са така добре развити. Програмите трябва да са по-лесни. Трябва да има по-лесен достъп на целевите групи, за да участват и те не винаги са водещите партньори в проектите, управляващите органи, особено в програмите от 2000 до 2006. Сега имаме трета програма и виждам, че те са се научили. Предовете, регионите, които преди са получавали ноу-хау, сега вече са достатъчно смели да са водещи и да са... Така че... Мисля, че могат да се постигнат по-добри резултати. Административната тежест по програмите и проектите трябва да бъде занижена, тъй като публичните органи на властта в повечето случаи нямат необходимия капацитет сами да задействат такъв проект. Thank you very much. Благодаря. Искате ли да отговорите и вие? Заповядайте, госпожо Меладинова. Съвсем накратко. Споменах се на отдалечените региони. Комисията подготвя съобщение за края на годината. Надяваме се там да се засегне това. Климатът също е изключително важен за най-отдалечените райони. Едно пояснение – Имаме цел от 20%. Това е в отговор на госпожа Крол за Азорските острови. Има такава цел за повсеместно включване на климата. Имаме и задължителното маркиране за нисковъглеродната економика. Вероятно, вие визирахте годишното маркиране или заделяне на средства по фондовете за регионално развитие и нисковъглеродната економика. И само да спомена, не съм запозната точно с програмата и местните обстоятелства, но има различни решения. Не говорим само за енергийна ефективност, но интелигентни мрежи, мултомодален транспорт, научно-изследователска дейност. Това са альтернативни решения в зависимост от местните обстоятелства. Трябва да се спомена обаче също и изолирането а, на сградите. То също е мярка за адаптиране и за справяне с топлината, така че такава мярка не се е, прилага само при студените климати. Благодаря. Заповядайте. И аз съвсем накратко има много причини да бъдем по-амбициозни, особено ако гледаме МФР след 2020. Да забравяме обаче, че и прилагането на климатичните изменения, които вече са програмирани, могат да бъдат ускорени. Говоря за периода 14-20. Благодаря. И ние това винаги казваме. Не бива да се забравя настоящия проект. Много ви благодаря. Много благодаря на всички оратори. Благодаря за интересните презентации. Благодаря за дебата. Благодаря. Сега продължаваме с дневния ред. Закривам заседанието, което се излъчва. Продължаваме заседание на координаторите, така че моля всички, които не участват в заседанието на координаторите, да напуснат залата.